Grazie commissario e iniziamo subito il giro del... Благодаря, господин кандидат комисар. Сега ще пристъпим към първия кръг от въпроси. Господин Петър Лизе. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин кандидат комисар, благодаря ви за силното послание, което отправихте. Декларацията ви за финансови интереси тя не съдържа неверни факти. В отговор на казаното от колегата Ван Бремт, получих е, имейл от нашия генерален секретар, господин Клаус Веле, както и от съответния директор на дирекция. В него се признава, че е била допусната административна грешка. Става дума за чисто административен проблем, който няма нищо общо с декларацията ви на финансови интереси. Мисля, че това трябва да бъде казано. Сега нека преминем към измененията в климата. Господин кандидат комисар, в изявлението си поехте ясен ангажимент по отношение на действията в областта на климата. Но знаете, че сред нас има някои, според които няма причинени от човека изменения в климата и че проблемът е едва ли не измислен. Какво е вашето становище? Thank you very much for the question. Благодаря ви за въпроса. От 1988 година насам, когато бе създаден Междуправителствения комитет по измененията в климата, този комитет извърши прекрасна работа. Той изготви пет последователни анализа, като във всеки един анализ се съдържаха редица доводи в подкрепа на това, че измененията в климата са причинени от човек. Над 2000 учени работят на ниво Организация на Обединените нации. Европейският съюз също финансира активна научно-изследователска дейност в тази област в рамките на седмата рамкова програма. По програмата Хоризонт 2020 също е предвидено финансиране за научно-изследователска дейност. През изминалите две десетилетия стана ясно, че температурата на земната повърхност се повишава. Стана ясно също така, че се тупят и ледниците. Ежедневно сме свидетели на тези промени. Не можем да не реагираме. Първо, трябва да отчетем резултатите от анализите на учените. Тези резултати трябва да прераснат в действия на политическо ниво. Трябва да се възползваме от научните анализи, за бъдещата си работа. Трябва също така да общуваме активно с обществеността. Онези, които твърдят, че няма изменения в климата, получават отчасти подкрепата на медиите. Така че трябва комисията много ясно да заяви, че измененията в климата са значим проблем който ще промени света. Grazie. Adesso la parola alla collega Van Brent. Госпожа Ван Брент. Мистер Лизен, um, we will wait for the... Благодаря. Е, господин Лизе, ние все пак ще изчакаме е, оценката на комисията Юри. А сега, моят въпрос е за конфликта на интереси. Е, това е важно за общественото мнение. Моят въпрос е, вие казахте, че вие вече не сте председател на Петролифера и на Петро... Лоджис Канарес. Имам просто директен въпрос. Можете ли да потвърдите, че вашият син беше е бил а, член на борда на директорите на двете компании? Можете ли да кажете да или не? И Вярно ли е, че вторият и третият по големина на Петрофилера са сте вие и вашият зет? Ако това е така, как ще изпълните обещанието си, че няма да вземате решение по въпроси, които засягат, е, които могат да са във връзка с ваши или, фина, или ваши семейни интереси? Благодаря. Ще ви кажа най-напред. Преди да бъда номиниран за кандидат-комисар, аз продадох е, своя дял. А в момента нито аз, нито синът ми има е, дялове в тази компания, в никакви компании всъщност. Е, и той не заема никакви ръководни постове. Още от самото начало аз казах, че нямам конфликт на интереси. Защо? Защото това са две компании, които са малки компании. Е, това са компании с около 50 човека работници. 10-15, извинявайте. Е, те не правят, не търсят, не продават петрол, не сондират нищо. Така че това са наистина малки компании. Няма конфликт на интереси, но за да докажа това, ще ви кажа следното. Аз, нито аз, нито синът ми нито жена ми имат някакви позиции в тези компании. Нито пък участват в компании, които са свързани с тези компании. Така че аз нямам никакви интереси. Grazie. E adesso la parola per la sua domanda alla collega Gerling. A благодаря. Господин Канете, предвид 40%, които трябва да намалим до 2013 година в изхвърляните емисии, и предвид целите, които сме си поставили до 2050 година и заради това, че трябва да изпълним поетите към трети лица ангажименти, дали може да се ангажирате с преглед на тази стратегия преди Париж 2015 година и дали бихте въвел система за национални кредити. Благодаря. I... Най-напред. Смятам, че предложението е балансирано. 40% намаление на емисиите и 30% енергийна ефикасност. Така както каза господин Юнкер, това са минимално изискуемите стойности, които трябва да бъдат правно обвързващи. Разбира се, ще изискват усилия от всички сектори и от всички граждани. Сега, ако успеем да стигнем до Париж 2015 година, където ще се съберат всички представители на големите производители и на големите емитенти на а, газове в света. И ако те решат да вдигнат летвата, то тогава ние няма да се противим. Разбира се, че комисията няма да се превърне в прът в колелата по пътя към борбата с климатичното изменение. Ако, оба, пак повтарям, ако това наистина се окаже ситуацията, то тогава ще трябва да прегледаме начина по който в момента изпълняваме системата за международни кредити на такива квоти. Това може да се отрази на индустрията по неблагоприятен начин. И за това трябва да внимаваме и за качеството на тези кредити, така да се каже. В миналото, например, не беше ясно дали включването в този механизъм носи ползи или обратното. Ако наистина успея и стана комисар, то в, се, в, винаги ще се допитвам до вас, когато става дума за тази система за кредитиране в борбата за по-малко емисии. Благодаря. Благодаря ви, господин Хербранди. Благодаря, господин председател. Господин Каньете, ресорът действия в областта на климата и енергетика може да се окаже най-важният ресор в Европейската комисия. Първоначално аз бях против сливането на тези два ресора – но вие заявихте, че измененията в климата са сред най-значимите проблеми, пред които е изправено човечеството. Като се има предвид това, е възможно да се слеят тези два ресора. Дори може да се постигне напредък по тях, ако поста бъде заед от правилния човек. Въпросът днес е, господин Каниете, вие ли сте подходящият кандидат за ръководството на този ресор? В момента наистина се нуждаем от преход в областта на енергетиката, а вие в миналото сте работил в нефтохимическата промишленост. Според мен не сте правилният човек за този пост. Можете да ме убедите в противното единствено, ако ме убедите, че ще си поставите амбициозни цели в борбата срещу измененията в климата. Моля, убедете ме, че според вас в тази област трябва да се предприемат действия от спешен порядък. Ще се опитам да ви убедя. В миналото бях министър на околната среда в Испания – имам дялове в тези две малки дружества, но въпреки, че имах дялове в тях, заедно с комисаря, който тогава отговаряше за действията в областта на климата, се борех против измененията в климата. Работих за приемането на много амбициозен пакет от мерки в тази област. Испания бе член на групата за екологосъобразен растеж. Аз бях за възобновяемите енергийни източници, за енергийната ефективност, за амбициозни цели в борбата срещу измененията в климата. Господин Хербранди, в миналото, когато все още не бе издигната моята кандидатура за този пост, аз се борих срещу измененията в климата. Според според мен тази борба е сред най-тежките задачи, пред които е изправен светът. Трябва да постигнем обвързващо споразумение в световен мащаб, около което да се обединят почти 300 държави. Това е една нелека задача. Политиците не винаги трябва да мислят в краткосрочен план. Понякога трябва да мислим и в дългосрочен план. Политиката в областта на климата е политика в дългосрочен план. Никога не съм имал връзки с нефтохимическата промишленост. Притежавам 2% от дяловете в дружество, което се занимава с съхраняване на нефт. В миналото съм работил за енергийна ефективност, за възобновяемите енергийни източници, за борба срещу измененията в климата. Това бе ангажиментът, който бях поел в миналото. Ще го поема и в бъдеще. E adesso la parola alla collega Rodriguez Rubio. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Родригес Рубион. Добър ден, господин Арес Канете. Аз искрено казано се чувствам малко неудобно, но пак трябва да Поставя въпроса за вашето семейство. Нямаше да го направя, ако не беше абсолютно необходимо да ми стане ясно, че не сте лично ангажиран с ресора си. Току-що разпродадохте бързешком акциите си в Петролохика и Дукал. Сега обаче стана ясно, че вашият Z е на ваше място продължава, с други думи, да управлява там. Ако бъркам, моля обяснете. Сега, става дума, продължавам да говоря за лични неща. Този път няма да говоря за моя зет, а за един приятел. Приятел, който от отдавна е безработен, опитва се да търсейки си работа, реши да отвори фирма за соларни бойлери. Само, че това беше време, в което вие управлявахте. Извинявам се, трябва да ви прекъсна, го казва председателя. Eh, Много ви благодаря, госпожо депутат, за въпроса. Най-напред. Никога не съм продавал бързашката акции. В сряда ми каза новоизбраният президент Юнкер, че ще ме предложи като комисар за климатичното действие и енергетиката и в същия този момент реших да разпродам акциите, за да бъдат ясни нещата от самото начало и да няма никаква сянка на съмнение. Т.е. нищо бързо, а, а премислено и прозрачно действие. Сега, тук съм на изслушване и комисарите съответно са абсолютно независими от политиката, която води собственото им правителство. Не се отчитаме пред тях, отчитаме се пред европейското обществено мнение. Ако нещо се случва в Испания, това мен не ме засяга. Аз вече отговарям в Европа и Европа искам да превърна в лидер на възобновимите агенции, да се, искам да модифицирам мрежите, преносните мрежи, за да може тези възобновими енергии да циркулират. Мога да ви кажа нещо. В Испания има 16,1% възобновими енергии през 2013 година, а целта Б е 20% е през 2020. Тоест, както виждате, в Испания в момента хич не се справя зле. Пак ви повтарям обаче, аз отговарям в момента за европейска стратегия и търся най-печелившите такива. И сред тях, следователно, трябва да създам обща европейска система в подкрепа на възобновимите енергии, за да не се изкривява конкуренцията между държавите членки. И това ще го застъпим в регламентирането на вътрешния пазар. Благодаря. Adesso la parola al collega Icaut. Сега думата има господин Екаут. Благодаря. Бихте ли могли да кажете дали вашият зет, т.е. как вашият зет е свързан с различните компании. Защото е, той също принадлежи към вашето семейство. Той е част от вашето семейство. На второ място, всеки път, е, минава доста време преди да кажете, да дадете някаква информация. Петролитис Канарис, например, за тази е, компания става дума. През 2011 година вие бяхте е, председател на тази компания. Тя сключи една специална сделка тогава. Вие казахте, че е, не сте знаели за тази е, сделка, но как тогава бихте могли да сте председател на компанията и е, да не сте знаели как също така сте успели да продадете акциите си преди да знаете, че ще бъдете номиниран? Не. Аз нямах интерес да ги продавам. Аз не бях номиниран. Но, когато разбрах, че съм номиниран, аз реших да продам акциите си. Нямаше конфликт на интерес. И нещо повече. така или иначе те не биха представлявали конфликт на интерес, но аз въпреки това реших да ги продам. В декларацията аз съм описал и е, това, което, с което се занимава жена ми. И аз съм описал е, с какво се занимава жена ми и казвам, нито жена ми, нито сина ми имат занимания, които са в ущърп на моята позиция. Въпросът е, въпросът е за директната, за пряко свързаните с мен в семейни отношения хора. Така че аз действах веднага, щом разбрах, че съм номиниран. Процедурата в Испания трае около 3 до 5 дена. А, има нужда от определено време. Така че аз действах с много голяма прозрачност и според мен аз направих каквото трябва. Нямам, повтарям, конфликт на интерес и нито жена ми, нито синът ми е свързан, са свързани с този бизнес или с други компании, които са свързани с сектор. Grazie. Adesso la parola al collega Pedicini. Господин Педичин има думата. Президенте, sono qua. Е, buonasera, мистер Cagnete. Fino ad ora abbiamo parlato... Благодаря, господин председател. Господин Канете, до сега говорихме за вашето семейство. Нека аз сега кажа няколко думи за моето семейство. Моето семейство, гражданите на моята държава, Някои граждани на моята държава живеят в един регион, който вече от 20 години се използва за целите на нефтодобива. Това е регион с много висок процент на безработица, най-вече сред младежите. В този регион са силно замърсени водните басейни, което се отразява неблагоприятно върху туризма. Сред населението на този регион има много висока заболеваемост от арак, причинена от определени замърсители. Както знаете много добре, господин депутат, договорът дава на всяка държава, учителният договор дава на всяка държава изключителното право да използва енергийни източници, които избере и да ги използва както избере. Това е национално правомощие. Следователно, Европейският съюз и Европейската комисия излязоха с регламент за да се установи начинът по който след като държавата членка вземе решение да ползва определен вид енергоисточник, то това да се случва при спазване на правилата. Това за момента е регламент, това е препоръка. Сега, има стартирана е научна мрежа, която да анализира всичко натрупано като опит от извличането, за извличането на добиването на газ в държавите на Евросъюза, за да стане ясно коя е най-популярната и най-удачната практика. След това, след като се изработят изводите от това проучване, ще изработим вече норматива за това как трябва да бъде добиван природният газ и как това да се получава при възможно най-строги критерии за опазване на околната среда. Казвам, значи, че ще анализираме всичкият положителен опит, който се натрупва в момента, как това се отразява на околната среда, на водоемите и така нататък. И в резултат на този анализ ще преценим дали да се изработи законодателство с вече обвързващ характер. Разбира се, че това не е лесно, защото правомощията на държавите членки тук са много ясни, но в правомощията на Европейската комисия пък е опазването на околната среда. Благодаря. Grazie. Adesso la parola alla collega Pilar del Castillo. Muchas gracias. Пилар Дел Благодаря. Господин Ариас Каняте, благодаря за яснотата, с която се изразихте и за ангажиментите, които поехте, както за борбата срещу климатичното затопляне, както и за енергетиката. енергетиката. Сигурно по време на това изслушване пак ще ви питат за семейството ви и за фамилията, но тук сме за друго се събрали. След като стана ясно, че няма конфликт на интереси, първо защото вие го казвате и второ защото Комисията по правни въпроси на парламента така реши, а и защото всъщност тук ни интересуват други неща. По въпроса за енергетиката сега. Ясно е, че независимостта в областта на енергетиката трябва да се позовава на съответно съответните инфраструктури и на интелигентни преносни мрежи. Има много проекти, които са представени и има малко пари. Какви ще бъдат допълнителните инструменти, допълнителните средства, които комисията ще освободи, за да може да има взаимосвързаността, която е необходима за това? Благодаря. Благодаря. Очевидно, за да имаме енергийно обезпечение, трябва да има инфраструктура. Било то в прибалтийските държави, на Пиринейския полуостров или на Балканския полуостров. И това се получава чрез интелигентни преносни мрежи, за да може тази интеграция всъщност да даде плод. Сега, освен има и минимално поет компромис в е, Барселона през 2000-та година, където се установи целта за 10% минимална взаимно свързана интегрирана мрежа. Ясно е, че тази цел ще се изпълни все някога и най-напред е, за електричеството и газа. Това ще се получи, за съжаление обаче навсякъде, с изключение на Пиринейския полуостров. Пиринейският полуостров се превръща в момента, за съжаление, в нещо като остров. Комисията, разбира се, тласка, подтиква диалога между френските, испански и португалски местни власти, за да се отблокира ситуацията. Има за момента разработен проект, за да се повиши възможността за пренос от 1200 до 1800 мегавата през Пиринеите Други възможности се обсъждат, например Бискайския залив, но така или иначе е нужен и политически ангажимент, защото не всичко се свежда само до финанси. Проектът за свързване на Европа, разбира се, има финансиране, но и Европейска централна банка би трябвало да се произнесе по въпроса, за да видим дали ще имаме допълнително финансиране, освен предвиденото в пакета 300 милиарда от, на президента Юнкера. Благодаря. Благодаря. През последните седмици обсъждахме тук и в обществеността вашите връзки с петролната индустрия. Вчера вие адаптирахте отново вашата декларация за финансови интереси, а сега а, що се отнася до беклоудинга, там също реагирахте късно, но е, има в тази система, системата за търговия с квоти, има огромни проблеми. Как ще се позиционирате там? Смятате ли, че трябва да има резерв и кога той трябва да бъде задействан сега или след 2020 година. За финансовите интереси този въпрос бе засегнат вече, но може би може да е, обясните допълнително до каква степен ваши роднини участват в бизнеса. Това е труден въпрос и аз ще отговоря на английски. Немският ми не е толкова добър. Най-напред мисля, че това, което имаме като инструмент е чудесно. Имаме система за цените на въглеродните емисии, тя работи и тя е много ефективна система за намаляване на въглеродните емисии. Така че аз поемам ангажимент за развиване на, на системата за търговия с емисии. От друга страна, вие говорите за резерва на пазара. А, това е интелигентен инструмент, той, е той е ориентиран към пазара, е, той включва политическо мислене, Има определени средства, които отиват в резерва и пари, които ще бъдат взети от резерва, за да се оперира с тях. Но вие ме питате кога да се задейства резерва. Аз смятам, че когато приемем мярката backloading, средствата, които биват оттеглени от пазара като резерв, те ще трябва да се върнат отново и това ме кара да си мисля, че ще ни трябва много подкрепа от вас. Би трябвало да се убеди и съвета да се задейства резерва за пазара, за да не се наруши пазара. Аз ще потърся вашата подкрепа а от наша страна вие ще имате сапорт, защото нещата свързани с системата за търговия с емисии са много сложни, така че колкото по-рано знаем какво искаме да правим, толкова по-добре. Благодаря. А сега госпо, господин Чакивекс. Пани Канете, chciałbym попросить... Благодаря, господин председател. Господин Канете, бих искал да ви помоля накратко да ни изложите какво възнамерявате да предприемете вие заедно с Европейската комисия за гарантирането на независимост на Европейския съюз, по-точно на по-голяма независимост на Европейския съюз от вноса на енергия. Говорихте за изграждането на междусистемни връзки, но бих искал да знам по-конкретно какво възнамерява да предприеме комисията по този въпрос. Как могат да се използват и местните ресурси и залежи на полезни изкопаеми? Третият ми въпрос. Как ще се отрази реформата на схемата за търговия с емисии върху европейската економика? Ще се повиши ли конкурентоспособността на европейската економика или ще се понижи? За да гарантираме енергийна сигурност, трябва да диверсифицираме източниците си на доставки. Не може да бъдем зависими от един единствен доставчик, например на газ. Необходимо е също така да се създадат междусистемни връзки на цялата територия на Съюза. Ще трябва да доизградим Южния коридор. Ясно е, че не може да се продължи работа по проекта Южен поток, докато не сме сигурни, че този проект е в съответствие с всички действащи нормативни актове на Съюза. В противен случай ще бъдем зависими от трети страни. Изграждането на междусистемни връзки трябва да е сред приоритетите в рамките на трансевропейските мрежи. За да постигнем тази своя цел, ще трябва да мобилизираме ресурси по структурните фондове. Към момента има възможност за заделяне на 20% от структурните фондове за решаване на проблеми в областта на енергийния сектор и действията в областта на климата. Зададохте въпрос и за системата за търговия с емисии. За това какво ще предприема, за да гарантирам конкурентоспособността на промишлеността. Следва да се прилага системата за разпределяне на безплатни квоти сред някои държави членки. Парламентът заяви, че системата не работи по възможно най-добрия начин. Ето защо трябва да обмислим възможностите за внасене на промени като същевременно запазим конкурентоспособността на засегнатите отрасли. Същевременно трябва да съдействаме и на онези държави, които са за плановете за коригиращи действия. Grazie. Adesso la parola al collega Peter. Председателят. Благодаря, господин Петърсен. Thank you. Um, thank you, chairman. Благодаря господин председател. Европа е изправена пред две големи изпитания. На първо място климатичното изменение и след това подобряване на енергийното обезпечение чрез повече капацитет, по-малко зависимост от внос и разнообразяване и нови енергоисточници. Сега, ако всички започнем да се възползваме от новите източници, като например ветрената енергия, как вие бихте гарантирали тяхното разпространение, техният принос, техният пренос към цяла Европа, останалата част? Какво бихте направил вие лично за разрешаването на тези два приоритета, които очертах? Благодаря за въпроса казва господин Каняте. Да, изправени сме пред два големи проблема за развитието на възобновимите енергоисточници. Най-големият е, че за сега няма вътре, оперативен вътрешен функциониращ вътрешен пазар. Нямаме интелигентни преносни системи, които да ни позволяват да доставяме енергията там, където тя е необходима. Аз е, лично бих се опитал да стимулирам ново законодателство по посока на финализиране на единия енергиен вътрешен пазар, както и ефикасно действащи енергооператори. По този начин ще развием и допълнителни мощности, допълнителен капацитет. Освен това, можем да работим и на регионална основа, например в северната част на Европа, както вие казахте, Северно море и офшорните ветрени паркове, които, доколкото чувам, могат да очакват доколкото чувам, могат да очакват финансиране. И така, лека по лека ще създадем една паневропейска интегрирана система, която ще доведе до презгранично енергийно сътрудничество. Така стъпка по стъпка ще построим единият енергиен пазар. но ако не създадем тези интелигентни преносни системи, то ще трудно ще използваме възобновимите енергии, т.е. разумните, интелигентни енергопреносни системи. Това е ключа. Това е първият ключ, поне след това. Другият ключ са, разбира се, инвестициите. Благодаря. Grazie e adesso la parola alla collega Lopez Bermejo. Госпожа Лопес Бермехо има думата. Благодаря. Благодаря. Господин Каняте, аз бих искала да проведа дебат с а, вас. А, може би не е много умно, защото съм жена все пак, нямам време. Обаче сега искам да ви питам, защо не може да кажа всъщност, защо не може да бъдете вие комисар. Защото вашето правителство а, всъщност е за фрахтуването, против е, енергоисточниците от възобновим характер и за енергийната бедност. Това е модела на вашето правителство. Това и ви, ли ви искате за Европа? Как се осмелявате изобщо да разказвате неща, които са абсолютно в противоречие с истината? Как изобщо се осмелявате? Какви са вашите интереси всъщност? Всеки ден научаваме нещо друго. Вчера разбрахте, че, разбрахме, че сте получавал извънредни заплащи от вашата партия. Защо не го казахте по-рано? Освен това подписвате публични доставки, които може би носят печалба. Защо не ни кажете каква точно печалба? Оказва се, освен това, че те принадлежат на една импреса, на една фирма Пощенска кутия в Холандия. Тук дайте повече подробности. Благодаря. Да. Благодаря ви. Не можах много да разбера в какво се изразява въпроса. Ще се опитам обаче да отговоря. Пак повтарям, аз не представлявам, ако бъда одобрен за комисар, няма да защитавам национални, а европейски политики. Европейски политики, които целят да структурират използването на възобновими източници, без това да изкриви конкуренцията. Тоест, какво смятам да правя на, на европейско равнище смятам да регулирам пазара, за да, подкреп, за да, бъде под, за да се радва на подкрепа възобновимата енергия. Примерите, които давате вие, не са свързани с правителството, което споменавате, а с предходни правителства. Когато правителството е изправено пред е, държавен дефицит, то търси е, изход всячески. За това именно на европейско равнище ще се опитаме да свържем тези неща не с националната стратегия за държавно подпомагане, а с конкуренцията на реалния пазар. От тук всъщност ще се роди развитието на възобновимите енергоисточници заедно с разумните енергопремусни мрежи. Ето това ще бъде задачата ми като комисар да стартирам и да развия енергийна политика, която освен това да се превърне в законно обвързана. Така, Европа няма да бъде вече толкова зависима, колкото е в момента от доставки на газ. И няма някои държави членки да са толкова сплашени от това дали ще им дръпнат кранчето или не. Разбира се, ще и работя за интересите на всички държави и членки, за тези, включая, които в миналото не са оцелили най-хубавата политика още от самото начало. Благодаря. Колега Риваси. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Господин Канете, един от важните принципи на Европейския парламент е прозрачността. И когато Гледа вашата биография, когато сте бил министър на о, околната среда, виждам, че сте работил с компанията Репсол и сте и дал разрешителни за проспекции около Канарските острови. След това имал сте достъп до държавна държавна информация и са искали и други хора такава, такъв достъп, само че вие сте го отказал. По друг един принцип, друг един пример за Средиземноморието. Получавал сте препоръки да не авторизирате проспекции за петрол по близките брегове на Средиземноморието. Вие сте си направил оглушки и ви питам сега, може ли да очакваме от вас това и за в бъдеще? Благодаря. Да ви кажа само, госпожо, че аз не съм бил министър на промишлеността и не съм авторизирал нефтени проучвания. Това е на, принадлежи на министъра на индустрията. Аз като министър на околната среда трябваше да разреша оценка за въздействие върху околната среда и тази оценка се прави от експерти, не от политици. В Испания имаме много големи специалисти по околната среда и те правят тези оценки. Ако тези оценки са положителни, то тогава аз давам разрешение. Ако са отрицателни, забранявам. И като министр на околната среда забраних всъщност установяването на една от най-го... разрастването на една от най-големите нефтохимически фирми в Испания, защото се оказа, че оценката за въздействие за, на околната среда не е положителна. Я стана ясно, че по научни критерии това не е препоръчително. С други думи, виждате, че аз взимам оценките си не ръководен от политически, а от научни насоки. По въпрос сега за директивата за морски, за офшорни проспекти инспекции. Смятам, че това наистина е много добре разписана директива за тази дейност. Трябва да изчакаме нейното прилагане, да видим как се развива и ако има нужда да я видоизменим. Така стоят нещата. Съжалявам, ако вашата информация е различна. Аз винаги съм взимал под внимание съвета на експерти. Никога не съм слушал приятели, политици или друг вид съветници. Единствено и само експертите. Благодаря. Една Adesso la parola al collega Elmer. Господин Елмер, благодаря. Аз искам да се представя. Аз съм говорител по въпросите на енергетиката на най-голямата политическа група парламента. Ние знаем, че няма глобално затопляне. Знаем, че се получи криза в конкурентоспособността вследствие на възобновяемите източници. Господин Оттингер, вашият предшественик, каза, че не може да се преследва в политиката едностранна политика. Вие знаете ли е, всички тези развития? Имате ли стратегия за конкурентоспособността, ще можете ли да спасите европейската економика, която е, бе е, поставена в такова трудно положение поради е, зелената политика? Благодаря. Но аз искам да изразя определено несъгласие. Става дума тук за статистика. Температурата се повишава и то периодично. Това е това е ясно. Температурата на въздуха се покачва с 0,3 градуса всяка година и това е много плашеща тенденция. Така че това е един факт. На следващо място. Ясно е, че ние имаме проблем с е, цените. Нямаме, нямаме петрол, нямаме газ. Штатите имат цени, е, които са съвсем други, така че ние имаме проблем с конкурентоспособността от тук. Ето защо трябва да развием е, собствени източници на, енер... на енергия. Трябва да подкрепим възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Трябва да станем по-малко зависими от енергоснабдяването. Това е нещо, което трябва да направим. Трябва да си сътрудничим за да ни се повиши покупателната способност, защото в момента всяка компания прави своя бизнес, но не мислим като цяло, а като цяло бихме били много по-силни, много много повече влияние бихме имали върху формулирането на цените. Това е според мен и аз ще се опитам да накарам хората да си сътрудничат. По принцип обаче, трябва да поемем ясен ангажимент в Париж. Всички страни трябва да се ангажират по един и същи начин с едни и същи граници, прагови стойности, тогава ще имаме равнопоставеност. Благодаря. А сега господин Годин. Господин комисар, кандидат комисар, изслушайте ме и мен, ако обичате. Аз самата съм скептична също по въпроса за вашия конфликт на интереси. В Франция казваме, няма дим без огън. Има много големи инвестиции в офшорни ветрени паркове. И това не се радва на всеобща подкрепа. На първо място екологично, защото смята, че замърсяват, а економично, защото са финансирани с държавни пари. И имаме един пример в Северно море, който показва, че това наистина е така. Въпросът ми е дали възнамерявате да поръчате оценка за въздействието на тези офшорни, по-специално на офшорните ветрени паркове? Благодаря. В отговор да ви кажа, че всички данни се обработват и е чудесно, че имаме такива данни. Аз съм за тяхното събиране. Сега проблемът за липсата на енергия и липсата на взаимосвързаност наистина е голям и засяга голяма част от континента. Смятам, че проектите, които се развиват в момента в Северно море, така наречените офшорни енергийни мрежи, са олицетворение на усилията, които полагаме. Тези усилия се полагат и на регионално равнище, не само за генериране на електроенергия а и за резервен вариант при евентуална липса на газови доставки, за разрешаването изобщо на енергийният проблем на европейците. Аз разбира се съм на мнение, че е добре да се познава въздействието на този енергоисточник върху енергийният баланс в Европа. И така, повтарям, че ще бъда определено за възлагането на такива проучвания за въздействието. Винаги, каквото и да предприема, ще поръчвам такива оценки за въздействието. Освен това, ще провеждам допитване до общественото мнение при възможно най, възможно най-голям мащаб, за да мога да видя как мислят съответните участници и всички ангажирани в този процес страни. От това ще ни покаже какво е въздействието на дадена конкретна мярка. Благодаря. Председателят, благодаря ви. Господин Каринш. Господин кандидат комисар, Ресорът действия в областта на климата и енергетика е изправен пред присъща дилема. От една страна сме поели ангажимент за намаляване на емисиите от въглероден двуокис и за забавяне на темпа на измененията в климата. От друга страна потребителите и промишлеността изискват от нас по-низки разходи за енергия, за да могат да разкриват нови работни места и да запазят своята конкурентоспособност. Как ще постигнете баланс между тези две потребности, най-вече с оглед на енергийната сигурност, т.е. на необходимостта да намалим зависимостта си от определени доставчици на газ, най-вече Русия? Това ще е най-трудната част от работата ми трябва да гарантираме сигурност на енергийните доставки за всички европейци, като същевременно намалим разходите за енергия. Това ще е основната ми цел – която няма да постигна само с едно определено действие. Трябва да започнем с действия за повишаване на енергийната ефективност. Ако се гарантира енергийната ефективност, се намаляват и разходите за енергия. Затова енергийната ефективност ще е сред приоритетите ми и по-точно директивата за енергийната ефективност разпоредбите на тази директива трябва да останат в действие и след 2020 година. Ще работим също така и в областта на екомаркировките и екологосъобразното проектиране, както и в областта на енергийната ефективност на сградния фонд. Второ, цената на енергията ще се понижи, ако заложим на възобновяемите енергийни източници. В момента в тази област вече има много високо развити технологии. Но трябва да инвестираме и в други ВЕИ, както и в улавянето и съхраняването на въглерода. Освен това, трябва да създадем междусистемни връзки по цялата територия на Европейския съюз. В тази област основният ни приоритет трябва да е и Южният коридор. Трябва също така при всички положения да създадем междусистемни връзки и в Балтийския регион. Следва също така всички мрежи на държавите членки да бъдат синхронизирани. Всички тези мерки трябва да бъдат предприяти едновременно. Същевременно трябва да осъзнаваме, че и нашите конкуренти си поставят определени цели. Не можем да постигнем понижаване на разходите за енергия само с една определена мярка. Herr caete Sie waren Minister zu Господин Каньете, бяхте министър, когато испанското правителство легализира хидравличния разбив и даде изрично разрешение за работа по проекти за добив на шистов газ. Освен това, разрешихте и първата доставка на битумен пясък от Канада към Европейския съюз. Възоснова на какви анализи твърдите, че от хидравличния фракинг при добива на шистов газ не проистича никаква опасност, въпреки че в цяла Европа гражданите демонстрират против този добив. И въпреки, че европейските правителства са на друго мнение. Конференцията по въпросите на климата в Париж през 2015 година. Какво ще кажете за емисиите на парникови газове, които проистичат от добива на неконвенционални суровини? Thank you, thank you. Благодаря за въпроса ви. Първо, решението да започнем добив на шистов газ и да прилагаме технологията на хидравличния разбив бе в съзвучие с договора. Някои правителства решиха да заложат на този добив и на тази технология. Комисията излезе с препоръка за тези правителства, които взеха такова решение. Тя им препоръча определени действия в рамките на процедурата по издаване на лицензии. Аз лично в качеството си на министър не дадох зелена светлина за лицензирането на фракинга а заявих, че фракингът трябва да бъде обект на особено щателна оценка на въздействието върху околната среда. Това бе моето решение в качеството ми на министър. Реших по отношение на фракинга да се приложат възможно най-строгите екологични критерии. Комисията създаде мрежа в рамките на която проучва както световните, така и европейските практики. Единствено, когато мога да стъпя на здрава научна основа във връзка с последиците от тази технология, ще мога да изляза и със съответната законодателна инициатива за решаване на проблема. В Париж Целта е да се сключи обвързващо за всички страни споразумение. Ще видим около какво ще могат да се обединят държавите. Ние ще поемем водеща роля при положение, че бъде одобрен пакетът през октомври. В този пакет предстои да бъде заложена много амбициозна цел от 40%. Благодаря, госпожа Вишневска. Много благодаря, господин кандидат комисар. Ако имаме предвид, че Европейският съюз представлява всъщност около 10% от емисиите на газове с парников ефект, а пък до 2013 година се очаква този процент да се повиши до 30%. Какво смятате да направите вие за поощряването на енергия, употребата на енергия, която да се основава на използването на суровини в зависимост от геополитическото състояние на държавата, от която те произхождат. Как ще гарантирате това, че Китай, Русия и най-замърсяващите държави всъщност положат усилия и те в тази посока. Благодаря. Е, е, all... Е, Нека да видим сега. Най-напред трябва да спазим собствените си изисквания и да изпълняваме всички закони, които сме приели за постигането на целта 2020 20 това е всъщност първият ми приоритет да се изпълнява законодателството, за да може да се постигнат набелязаните цели. Това първо и второ трябва да подготвим ново законодателство за периода 2020-2030, а именно директиви и други подобни законови инструменти. Също времено в отговор на въпроса за тези, които най-много замърсяват, как да направим така, че да поемат отговорността си, аз смятам, заедно с подкрепата на колегите от комисията, да предприема дипломатични действия и контакти с Съединените щати, където с които с партньор, с който да можем на всички международни форуми да използваме инструментите, които те предлагат, а именно G7, G20 или двустранните преговори с Китай и Индия. Друго нещо, като не трябва да забравяме са островните държави и най-слабо развитите държави. Те също замърсяват, те също искат хвърлят парникови газове, така че смятам, че именно с тях трябва да се поощрят контактите. Имам предвид държавите от Латинска Америка. Така ще постигнем в Париж, ще успеем да постигнем обвързващ всички ни важен ангажимент. Благодаря. Grazie. Adesso la parola alla collega Berder. Thank you. Please forgive me. Госпожа Бердер, Извинявайте, жена съм и ще ви запитам сложен въпрос, ще ви поставя сложен въпрос, но е, ясно е, че трябва да намалим въглеродните емисии, но причините за промените на климата са и други. Например, е, изсичането на горите, екс, екстремни, различни екстремни е, феномени във времето, предизвикват е, други феномени. Например, хората напускат своите земи, своите страни. Искам да ви попитам, какви мерки ще, ще предприемете да се е, намалят тези ефекти? Освен това, ще се обвържете ли с цели, които да засягат и транспортния сектор след 20, 2020 година? И ще спрете ли заграбването на земя в развиващите се страни? Това бяха доста въпроси. Ще се опитам да им отговоря. Да, аз ще се опитам да работя в името на постигане на амбициозните цели в рамките на ЕЛОК, в областта на транспорта. Така е. Една от целите на една амбициозна политика в областта на климата е да се помогне на страните, които са най-засегнати – Нещо, което ще е много важно в Париж, е финансовият пакет. По него да се споразумеем. Ще се споразумеем да помогнем на страните, на които сме обещали. Става дума за 100 милиарда евро, е, долара, извинявайте. И това е обещание за глобалния фонд. Финансовият пакет ще е много важен да се даде да се осигури подкрепа на политиката за климата в бъдеще. На следващо място, вие ме попитахте за изсичането на горите. Ние говорим сега за биомаса, но какви са всъщност връзките с, между биомасата и и въглеродните емисии, е, вече променяме е, гледащата си. Има различни видове биомаси, така че тук трябва да се направи разграничение. Моят подход би бил да използваме по-неагресивен по-неагресивни мерки към, екология, към околната среда и да, се, да подпомогнем страните, които са най-засегнати, да се справят с бедствията. Благодаря. Grazie. Adesso la parola al collega Juaristi Господин Хуаристи, добър ден. Господин Каняте, непрекъснато повтаряте приоритети, които всички знаем. Да, това всъщност малко ви поставя под, кри, кри, под прикритие. И нищо чудно, вие така процедирате винаги. Изведнъж се оказвате еколог и защитник. Казвате, че фракингът ще бъде сред вашите приоритети, за да решите дали това да се превърне в приоритети. За да го решите, ще се допитате до обществото. До обществото имам предвид и обществото в страната на баските. Дали възнамерявате да питате и местните формации там и в страната на баските и в Галиция, които имат много страховити спомени от а, а, вашето управление. Дали възнамерявате да ограничите използването на цианур в мидите както всъщност взехме тук решение. Благодаря. Да, разбира се, в Испания се и прилагат всички директиви на Европейският съюз и моето задължение като комисар ще бъде да се изпълнява европейската нормативна уредба. Това първо. И второ. Позволете да се произнеса по начина по който се справихме с проблема за кораба Престиж, корабът, който замърси с нефт галицийските брегове. Аз тогава бях министър на рибното стопонство, така че веднага затворих рибните водоеми там, където се получи разлива и всичко бе под контрол до момента, в който се привършиха пречиствателните дейности, които траяха 6 месеца. Напомням ви, така че тези, които в момента ходят в Испания, могат отново да се радват на чистите ни брегове. Това беше моята ужасяюща дейност, вие така я наричате. Всяка държава има министри, Европейската комисия има своите министри, които трябва да дават препоръки, а не да забраняват или да разрешават. Те просто могат да се произнесат с, с документ за препоръки, дали това ще доведе до един или друг вид последици. Разбира се, че ще използвам всички изводи, до които са достигнали световните учени преди да започнем разработване на законодателство по въпросите за фрахтуването. Това ще го направи в общ диалог парламент, комисия и съвет. И тук в парламента вие ще може да представите собствените си обществени, мнението на собствената ви общественост. Благодаря. Сеньор Ариас Каниди. Маргал, благодаря. Казах, чухме тук за конфликта за интереси, но нещо друго не чухме а именно вашите финансови операции може би са легални, но в данъчни убежища. Те обаче дали са морално приемливи? Вие смятате ли, че това е несъвместимо с поста, който желаете да заемате? Съвместимо ли е това с вашата финансова дейност? Аз разбира се ви уважавам и вас и вашето мнение, но съм против закона за бреговете, който бе прият в Испания. И не мога, разбира се, да не подчертая вашата бизнес дейност, която понякога е дълбоко противно европейска. Искам да ви попитам дали имате е, финансови интереси в фирми в Панама и е, холандските антили. По повод на вашата декларация, финансовата ви декларация, смятате ли, че вие сега може да я подпишете отново с открито сърце, както би трябвало да направите в навечерието на назначение. Благодаря. И аз ви благодаря, ще ви отговаря много ясно. Нямам и не съм имал никога економическа дейност в фирми, свързани с данъчни обежища. Всичките ми доходи са били винаги декларирани на испанските данъчни власти. Това мога да ви кажа. Всичките ми приходи са били декларирани пред Испанската агенция по приходите. И, и съм много доволен от това. Много съм горд. Нямам никакви акции в никакви чуждестранни дружества. Имах, знаете, и ги продадох, защото искам да съм прозрачен. И тъй като искам да съм прозрачен, смятам, че председателят, е, президентът Юнкер, ако е знаел, е щял изрично да ме помоли. Аз самият взех това решение да продам дяловите участия, които имах. Затова мога да ви уверя, че спя спокойно. Съвестта ми е спокойна. Винаги съм плащал данъци. И това е всъщност първият дълг на всеки гражданин и съм горд от това, че винаги съм го изпълнявал. Благодаря. Grazie. Adesso la parola al collega Tamburano. Благодаря, господин Тамбурано. Благодаря, господин Каньетен. До момента Европейският съюз не е отделял особено голямо внимание на потребителските навици. Въпреки, че според мен те са важни с оглед на борбата срещу измененията в климата и енергоспестяванията. Съгласно едно проучване на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, И като се имат предвид коментарите ви от миналото, с които проявихте дискриминиращо отношение към жените, смятате ли да вземете предвид жените при борбата срещу измененията в климата? Ще гарантирате ли равнопоставеност по отношение на колегите ви жени в комисията, както и на ниво екологични форуми, в които ще представлявате комисията? Аз съм на мнение, че равенството между мъжете и жените е много важно и че ни ще, ще ни доведе до една по-благоденстваща Европа. Винаги, когато съм имал политически отговорности, носил съм такива. Много от вас, всъщност, много от колегите от Испания знаят, че съм винаги отдавал много голямо значение на постовете, които заемат жени. Кармен Фрага, например, е пример за това климатичното изменение в Испания в момента се управлява от жена. Оценките за въздействие на околната среда също. Така че съм много наясно с важността и отговорностите, които носят жените в днешното ни общество. Така и процедирам в политическата си дейност. Сега, чел съм доклади на Европейския парламент и знам, че е, е, климатично изменение има м, своето въздействие върху жените. Например, трябва да има жени представени в органите, които взимат решения относно климатичното изменение. И аз наистина смятам, че това трябва да бъде така, както бе случаят с участието на жените в съскостопанските реформи в Африка. Това, като мога да ви кажа, тъй като Казахте, че се безпокоите от участието или липсата на участие в жени в регламентирането. Аз мятам, че това наистина трябва да, да вземе в ръце този въпрос и ви казвам, че ако бъда комисар, може, ще назнача жена за шеф на кабинета си. Също така подкрепям и ам, желанието на президента Юнкер да се постигне в максимална степен равно равно представителство на мъжете и жените в комисията. Благодаря. Колега Господин Балцо, е, господин Канети, когато става дума за атомни централи, има различни становища, духовете се разделят. Има гласове, които са против атомните централи, но от друга страна пък американски изследователи са доказали, че атомните централи може би ще спасят планетата от климатични промени в бъдеще тъй като е, атомната енергия се окачествява до голяма степен като чиста енергия. Всички ние трябва и искаме да подкрепим възобновяемите енергийни източници, но целите са е, доста амбициозни. Е, вашият ресор включва енергетиката, не само е, политиката за климата. За това ви питам, какво смятате по отношение на атомната енергия? Както казах няколкократно, решението каква енергия да ползват принадлежи на държавите членки. Това не трябва да бъде по вкуса на комисаря. Комисаря трябва да се произнася за една или друга енергия. Ако някоя държава членка реши да използва чиста енергия, като например ядрената енергия, но има проблем с ядрените отпадъци, това се регулира съответно в директивата за ядрените отпадъци, то тогава Европейската комисия би трябвало да гарантира максимално равнище на сигурност, на безопасност. И именно това правим с директивата за ядрена безопасност, както и с с директивата за ядрените отпадъци. Работим заедно с Европейската агенция за атомна енергия, работим заедно с Евратом и в такъв случай, ако има държави, които желаят да развиват е, ядрена енергия, то тогава да им се предостави възможност да правят това при максимални гаранции за сигурност. Когато има съответна, когато има някой, когато се предостави проект от държава членка, той съответно се анализира и се произнасяме по неговата сигурност. От тогава насетне е, държавата вече може да действа. Знаем, че някои държави членки предпочитат ядрената енергия, други се отказват от нея, като Франция и Белгия. Трети пък строят нови ядрени централи, като Обединеното кралство, например, така че Европейската комисия трябва да гарантира извеждането от експлоатация на ядрените реактори да се получава при максимални условия на сигурност и ядрените отпадъци да бъдат събирани в резервуари, които съответно са обезопасени по необходимия начин. Това ще направя за гарантиране на ядрената безопасност. Благодаря. The symbol of a power in this room to my colleague Jesse Buzik, who is going to chair the second half. Председателят. Сега ще предам штафетата на моя колега, господин Ежи Бузек, който ще председателства втората част на изслушването. Господин Бузек, благодаря, Джовани. Започваме с четвъртия кръг от въпроси. Първият оратор в рамките на този кръг е господин Иво Белет. Благодаря, господин председател. Господин Каньете, добър вечер. Високо оценявам ангажираността, която проявихте, когато отговорихте на въпроса на господин Гроте за реформирането на системата за търговия с емисии и най-вече за въвеждането на резерва за пазарна стабилност. Имам един допълнителен въпрос във връзка с това досие. Как ще постигнете амбициозните цели по него, като същевременно отговорите и на потребностите на промишлеността, която с право проявява загриженост. Какви гаранции може да предостави Европейският съюз на онези представители на промишлеността, които постигат най-добри резултати? Какво ще предприемете, за да се борите срещу изместването на източници на въглеродни емисии, най-вече след 2020 година? Благодаря. Ние разполагаме с най-значимия пазар на въглеродни емисии в света. Други държави го вземат за пример. Имам предвид Китай, Съединените щати и Швейцария. В бъдеще ще трябва нашият пазар на въглеродни емисии да се впише в контекста на световните такива пазари. Затова трябва да подходим към него много внимателно, да гарантираме неговата максимална ефективност, като същевременно отчетем и потребностите на промишлеността. Основните две цели в Европейския съюз са растежът и заетостта. За да ги постигнем, ще трябва на промишлеността да се падат 2% от БВП. Ще трябва да опазим и нейната конкурентоспособност. За тази цел ще трябва да продължим разпределянето на безплатни квоти. Така ще избегнем изместването на източници на въглеродни емисии. В миналото нямаше изместване на производството на дружества извън Европейския съюз поради прекалено високи цени на квотите. Що се отнася до цените на квотите, трябва да ги образуваме така, че да защитим промишлеността. Ще трябва също така да се опитаме да решим проблема и на държави, които до голяма степен зависят от електроцентрали на въглища. Ще трябва да видим дали следва да продължим да правим изключение за тези страни за да подпомогнем тяхното производство на електроенергия. С готовност ще обсъдя този въпрос с Европейския парламент. С готовност ще обсъдя с вас и въпроса за реформираната система за търговия с емисии. Както вече казах, ние разполагаме с най-добрия такъв пазар. Госпожа Гарсия Перес. Благодаря. Господин Каньете, вие сте кандидат-комисар за климатично действие. Вие бяхте министър на правителство, където по време се прие срамният за цяла Европа закон за бреговете и крайбрежието. Вие бяхте министър в правителство, което гласува против обвързващите цели на борбата против климатичното изменение на Европейския съюз. А сега това, което казвате, че ще го стимулирате, на времето го потъпвахте, не го изпълнявахте. Освен всичко това, има и други затруднения. Първо, ругаете и хулите всички жени. И накрая, за да се измъкнете от конфликт на интереси, бързешката продавате е, дялово участие в фирми. И 24 часа преди това изслушване декларирате изведнъж, че при, получавате заплата от вашата партия, а тази информация всъщност е крил 3 месеца. Смятате ли, че имате моралното право да се явявате тук пред нас? Благодаря. Благодаря ви, госпожо депутат. Два, две неща ще ви кажа. Аз винаги съм гласувал, когато съм бил министър на околната среда, заедно всъщност с предложенията на комисар Кони Хедегер, винаги съм гласувал за. Бил съм участник на групата Green Growth, зелен растеж. Ние бяхме всъщност трима комисари, които бяхме за тази енергийна ефикасност и зелен растеж, за альтернативните източници. Но обичахме изкопаемите горива, с други думи, и тогава не бях кандидат за никакъв пост. Пак повтарям, не съм продал бързешката нищо. Продадох, когато ме назначиха за кандидат комисар. Няма нищо бързо тук. Това е просто прозрачност на моето поведение направих закона, разписах закона за бреговете и крайбрежието в Испания, за да запазя интересите на много европейски граждани, които бяха купили имоти в Испания и от, изведнъж е, се гласува закон, който им каза нищо подобно. Нямате имоти, загубили сте ги това. Този закон го гласувах, за да запазя интересите на европейските граждани. Това направих. Нищо не съм крил. Нищо не съм открил, госпожо депутат. В моята автобиография пише, че съм бил президент, председател на избирателната комисия на е НП. Това е пост. Не съм получавал заплата, получавал съм представителни разходи. И освен това, още от самото начало това го пише в моята декларация за кандидат-комисар, декларация за конфликт на интереси. Още от първия ден го пише, за да могат всички да го прочетат и Комисията по правни въпроси да го одобри. Това е декларирано пред Испанската агенция за приходи. Платил съм дани, данъци, с други думи, това е прозрачна дейност. Благодаря ви, господин комитар, кандидат комисар. Мистер Ашлей Фокс е next speaker. Господин Ашли Фокс. Благодаря, господин председател. Е, добър вечер, господин Канет. Аз не се интересувам какво прави Зетви. Има 340 проекта с, от общ интерес, свързани с инструмента за обвързване на Европа. Това е бюджет от 5,5 милиарда евро за 7 години, което означава, че повечето от тези проекти няма да бъдат финансирани. Можете ли да ни кажете какви критерии ще използвате за финансирането на кои проекти и на кои не? Може би колегите ще ми позволят да завърша. Освен това, има много проекти за газопроводи. Как вие ще се ангажирате за подобряването на нашата електрична мрежа, електрическа мрежа? Отговор. Смятам, всички проекти, които обвързват страни, Смятам ги за приоритет. Вя, вярно е, че инструментът за свързване на Европа ще разполага само с 5,5 милиарда евро. Но когато преосмислиме финансовата рамка, аз ще се застъпя за това е, този инструмент да стане приоритет за Европа. Е, има пакет, има обещание за 300 милиарда. Вероятно от тези пари може да се намерят средства за тези проекти. А може би може да получим и подкрепа от Европейската инвестиционна банка, тъй като това са проекти от общински интерес. Но не комисията ще решава кой проект ще се финансира. Ние ще съставим регионални групи, в които ще участват регулатори, оператори, заинтересовани страни, компании, които е, лица ще оценят добавената стойност на проектите, техните силни страни. Въпросът е да вървим в, стра... в посока на обвързване на страните и да осигурим енергийна сигурност на енергоснабдяването. Трябва да работим в интерес на обществото. Това ще е моят приоритет. Инструментът за свързване на Европа наистина има много малко ресурси и трябва да се борим за увеличаването на неговия бюджет. Аз съм съгласен с това. Благодаря. А, Следващият оратор Диалта Видал. Благодаря ви. Господин Ариас Канет, Европейският съвет, комисията и парламента подкрепят целта за 10% на взаимосвързаност между държавите членки. Даже се предлагат 15% до 2013 година. Ако не се изпълни тази цел, ще се превърне в главната пречка пред енергийният съюз и освен това няма да се справим с изпълнението на целите до 2020 година. Някои държави членки полагат усилия за постигането на тези цели и следователно всъщност имат в момента излишък от, излишък от мощности, а пък не могат да изнасят свръх произведената енергия. Имате ли намерение да свържете целите за взаимосвързано с останалите цели на енергийната политика и политиката за климата, за да могат да се превърнат в европейска стратегия? Ако няма консенсус, ще продължавате ли да се борите и какви са вашите мерки за повече взаимосвързаност? Благодаря. Е, Един от приоритетите ми ще бъде личен ангажимент с всички проекти, свързани с взаимосвързаността в Европа, енергийната такава. Започваме от Балтийското крайбрежие, минаваме през Източна Европа и приключваме с Пиринейския полуостров. Разбира се, това ще бъде бъдещето. Сега по въпроса за въпроса, който поставяте, той се е, свързва по-скоро с Пиринейския полуостров, който се превърнал в енергиен из... остров. Защо? Защото нашата мрежа все още не е достатъчно интелигентна, за да може да поеме излишъка. Това първо и второ не можем да изнасяме. В много добри отношения сме с съседна Португалия, но не можем да изнасяме към Европейския съюз. И не само към Европейският съюз като цяло и конкретно и двустранно към Обединеното кралство и към Италия, например. Комисията какво прави? Комисията стимулира диалога между Франция, Испания и Португалия, за да може проектите да се а, реализират. Както казах вече на госпожа Дел Кастилю, има, има напредък. Мощността се увеличава от 1200 на 1800 вата, например. Важното обаче е политическото споразумение между държавите членки, за да може то проектът да просперира. Това първо и второ финансите. Финанси, за да може проектът да тръгне, защото частният сектор не ги счита тези проекти за достатъчно доходоносни. И накрая трябва да се създаде административна, нормативна рамка, за да може много по-бързо да се е, вадят съответните разрешителни. И това са всъщност някои от моите приоритети. Е, дадох пример с Пиренейска полуостров, но това ще, бъде, ще се отнася за Европа. Благодаря. Gracias, Господин Рансторф сектора. Господин комисар, в енергийният сектор има монополи. Те възникват естествено. Бъдещето обаче на европейската енергетика е чрез взаимният обмен на големи и малки енергийни структури. Какво можем да направим, за да установим равновесие между тези големи и малки енергийни структури? Благодаря. Смятам, че за да стигнем до равновесие, трябва да направим следното. Първо, трябва да се борим срещу злоупотребата с господстващо положение. Ако това се получи, тогава ще се свържа с комисария по конкуренцията, за да се коригира веднага това. Е, най-добрият начин обаче да работим е чрез вътрешен енергиен пазар. Функциониращ такъв. Какво трябва да направим конкретно? Да въведен в практиката вече първият енергиен пакет. След това мерки за създаване на взаимосвързани мрежи, интелигентни преносни мрежи през граничен трансфер. Това разбира се може да се извърши тази цел е постижима, защото за в бъдеще можем дори да имаме още по ефикасни още по-енергийно и екологично целесообразни домакински уреди. Ще можем да използваме альтернативни енергоисточници от е, възобновими енергии. Те ще бъдат е, нещо обикновено как да направим така, защото големите и малките да живеят мирно големите и малки енергийни структури. Казах в встъпителните си бележки, че една от целите ми ще бъде да се приключи изграждането на единният енергиен пазар. И смятам, че това наистина трябва да бъде така. Когато имаме единен пазар, на който ценообразуването е прозрачно ясно, когато имаме един такъв пазар, то тогава ще можем по-свободно да се конкурираме в рамките на Европейския съюз и тогава цените ще конвергират по посока намаление. В противен случай няма да има конкуренция, ще има монополи и ще има високи цени. Благодаря. Клод Турмес. Каниете, als spanischer господин Турмес. В качеството си на министър на околната среда в Испания бяхте за фракинга, за вноса на нефт от Канада. Работихте и за това извънредните приходи на две дружества от АЕЦ и електроцентрали на въглища да бъдат умножени. Нека се върнем на конфликта на интереси. Мигуел Домек Солис не е просто нечи девер. Той е ваш бизнес партньор и то вече от 25 години. Той е член на вашето семейство. От 13 години се води производство по обвинения в данъчна измама, производство срещу дружество, което сте ръководили и вие. Как ще се справите с този дамоклев меч, който е надвиснал над главата ви? Сеньор, сеньор Турмер, я не sé de saca. Господин Турмес, не знам откъде черпите вие тази информация. Казвате, вие бяхте съветник, вижте, в моята декларация пише, че съм адвокат. Аз съм адвокат по професия. Следователно, да, наистина съм съветвал много испански фирми. А като министр на околната среда не съм взел тези решения, които току-що и, и изредихте. В политиката и в Европейската комисия понякога човек печели, понякога губи. Така че е, определено така наречения баклоудинг, изтеглянето на квотите към края на периода беше изгодно. В други случаи е, било не, е била неизгодна моята позиция. Всички проекти, обаче, които съм управлявал, винаги съм подлагал на много-много сурова овоз, оценка за въздействие на околната среда, с критерии, които са технически издържани, а не политически и злободневни за момента. А в момента, когато говорите тук за тези смолисти шистови пясъци, имате предвид най-вероятно проекто закона, който в момента разработваме. Когато му дойде времето, тогава парламентът ще има възможността да се произнесе дали трябва да се превърне в закон или не. И Испания съответно и всички държави членки после изпълняват или не изпълняват и биват санкционирани. Аз обаче като комисар пак повтарям, че ще изпълнявам, ще блюстя за изпълнението на европейската е, норматива. Ако тя е по-строга, ще бъде по-строга. Ако не може да се внасят е, шистови пясъци, няма да се внасят. Ако може, ще може. За сега обаче в тази директива за горивата няма разлика между така наречените тарсанс, т.е. шистови пясъци и други източници на енергия. Благодаря. Е, Благодаря. Като човек, който вече се слави с факта, че не вярва в интелиген... интелигентността на жените, искам да ви попитам какво е вашето отношение към замърсяването? Защо според вас трябва да намаляваме с 40% емисиите, когато Европейския съюз представлява само 12%, а Обединеното кралство само 2% от глобалните емисии? Това са огромни средства за мерки за намаляване, средства, които ще накърнят нашата економика допълнително. Е, глобалните емисии ще си нарастват. Е, всеки китаец или индиец ще иска хладилник или Ферари, ако е възможно. микрофонът бива изключен на оратора. We have a saying in the UK. Well, uh, the time is over, colleague. Time is over. Mr. Commissioner Designate, if I I ask you for the answer. Well, uh, first of all, you don't trust... Най-напред. Вие не вярвате, че има промени в климата. Но аз мятам, че имаме големи проблеми в климата. Температурата се покачва и трябва да реагираме. Кажете ми, моля, ние сме... Нашите емисии са 11-12%, а искаме да намалим емисиите с 40%. Тези две стойности не са свързани. Ние искаме да го направим, други не го правят, но ние искаме да поемем водеща роля. Е, в промените, в борбата срещу промените на климата, трябва да сме лидер. И ние сме били до момента лидер, още от Копенхаген. И трябва да сме лидер и в Париж и да убедим другите страни да вървят в нашата посока. Ако никой не направи нищо, никой, нищо няма да се случи и ще имаме катастрофа. Трябваме лидерство и то твърдо лидерство. Да убедим щатите и китайците да си поставят амбициозни цели и да ги постигнат. Освен това, трябва да развием инструментите. Ако може да развием зелената економика, ще сме конкурентоспособни, ще създадем заетост. Зелената економика ни обещава около 4 милиона работни места. С тези мерки до 2030 година ще създадем повече работни места и ще бъдем конкурентоспособни. Вашата страна е една от най-конкурентоспособната страна в рамките на зелената економика. Това е пътя напред и аз съм абсолютно сигурен, че ще бъдем водещи в тази област. Благодаря, казва председателят. Господин Пипер е следващият оратор. Господин Пипер, господин Канете, благодаря за това, че по толкова прозрачен, обстоен начин ни разяснихте декларацията си за финансови интереси. Надявам се, че ще можете да убедите и най-критично настроените колеги. Имам въпрос във връзка с енергийната ефективност. За много държави членки е голям проблем да постигнат целите за енергоспестяване. Първо, защото тези цели са разписани прекалено детайлно и второ, защото вменяват прекалено голяма бюрократична тежест. Как можем чрез определени стимули да се погрижим за това всяка държава да се възползва от силните си страни при повишаването на енергийната ефективност и намаляването на емисиите от въглероден влокис, така че адекватно да допринесе за постигането на целите на ниво Европейски съюз? Господин Каниете. За да постигнем поставените цели, трябва да разпределим тежеста между държавите членки, като отчетем техния капацитет и положението, в което се намират. Целта трябва извинете, тежестта трябва да бъде разпределена чрез сравнителен анализ. За онези сектори, които не участват в схемата за търговия с емисии, ще трябва да видим как държавите членки могат да постигнат обвързващите цели – по отношение на енергийната ефективност няма обвързващи цели, но следва да бъдат поети ангажименти от държавите членки в зависимост от техния капацитет, от техните възможности в чисто материален план. Някои държави изпитват по-големи затруднения в сравнение с други. Минималната цел трябва да бъде стойност от 27. В областта на енергийната ефективност разполагаме с немалко инструменти. Може да се реализират енергоспестявания в редица сектори, например в строителния сектор, както и на ниво домакинства. Според мен директивата за енергийната ефективност е един много важен инструмент. Важен инструмент е и директивата за енергийните характеристики на сградите, както и директивата за екологосъобразното проектиране. Ще трябва да се въведат и интелигентни измервателни уреди. Ако в бъдеще се въведат 7,5 милиона интелигентни измервателни уреди, то ще можем да постигнем поставените цели. Благодаря, господин Каняте. Каняте, думите са могъщи и днеска чухме могъщи ужаси е, не знам защо се стряскам всъщност, защото аз съм испанка и ви познавам и вас и вашата политика. Да ви кажа, че е, забравихте да си е, попълните правилно декларацията и когато бяхте сенатор в Испания и е, народен представител след това. Сега, тук днес е, излиза, че ще санкционирате вашето собствено правителство в Испания. Е, ако не стигнат до 20 цел. А всъщност тази цел не се постигна с благодарение на вашата спомост. Национално правителство, което всъщност си измива ръцете с ценови дефицит. Вие ще регулирате демократизирането на енергията, а пък в Испания правехте точно обратното, непрекъснато спъвахте именно този процес. Благодаря. Сега, най-напред. Никога не са ме питали за никакви данни в, европей... в Испанският парламент, а са публикували винаги това, което съм попълвал в декларациите и е в средствата за масова информация. По въпроса сега за дефицита, който вие смятате за смехотворен, за дефицита в испанския бюджет е, става дума, само че този дефицит го плащат е, гражданите или с повече данъци, или с е, по-високи сметки за тока. Вие може би имате друго мнение, но държавната хазна смята, че това е неприемливо. Сега по въпроса за пазарният подход. Разбира се, че трябва да има европейски пазар и когато един европейски комисар с види нарушение на тези пазарни норми от страна на неговата собствена държава, ще я санкционира. Само, че няма защо да се плашите вие от какво ще се случи на Испания, защото в Испания, е, Испания е в Челни традиции не е сред държавите опашкарки по изпълнение на този критерий. Ако наистина не се стигне обаче до изпълнение на целта през 2020, ще има наказание. Разбира се, ще се провери, ще направим проверка, за да видим на какво се дължи. Няма направо да наказваме. Ние не сме наказателен взвод, ние следим за изпълнението на законодателството. Пак повтарям, че ако има държави, които не изпълняват, то тогава ще има наказание, ще има санкция. Пак ви повтарям, аз не представлявам Испания, аз представлявам интересите на половин милион европейци. И това ще бъде моята мисия, ако ме одобрите за комисар. Благодаря. Благодаря, господин Дънкан. Благодаря, господин председател. Господин Каняте, вие знаете, че Шотландия произвежда много енергия, включително и възобновяеми източници. Аз бих ви поканил в Шотландия да видите какво се случва там. Аз мятам, освен това, че е много важен графикът за е, прилагането на инструментите. Но вашите коментари за фракинга, ние нямаме такава компетенция. Може ли да ни кажете какво ще направите, за да убедите държавите членки, че фракинга ще бъде поставен под контрол? Е, защото това е важно за инвестициите, е, защото е, ние знаем, че такива нови технологии могат да са моста към бъдещето. Благодаря. Благодаря за въпроса. Инициативата за Северно море е наистина много важна инициатива. Има много добри взаимовръзки и могат да се решат по този начин много проблеми. И аз ще направя всичко възможно да подкрепя подобни проекти. Зная, че ресурсите са ограничени, но аз ще се застъпя за допълнителни ресурси. Това ще е един от приоритетите а именно проектите насочени към Балтийските държави и тяхното обвързване, интерконекторите там. Взаимните връзки са важни за регионалния подход. В момента нямаме интегриран енергиен пазар, но може да започнем да го изграждаме от регионално ниво регионалните пазари могат да бъдат развити и да бъдат обвързани едни с други. Така ще получим един общ обвързан енергиен пазар. Има добри, има добри примери, като форума за енергия в е, южните страни, е, в, страните Бенелукс, между Франция и Германия също има връзки. Има Балтийския проект за взаимовръзки но така или иначе идеята ми е да тръгнем от регионалното ниво. На глобално равнище трябва да мислим за разнообразяване на енергийните източници и тук имам предвид източниците на електроенергия и топлоенергия. По отношение на шистовия газ, ще повторя каквото казах и преди. Аз бих поставила системата под анализ, под оценка и бих одобрил законодателство само когато видя какво се случва в Европа след първия опит с тази технология. Господин Фария, следващият оратор. Благодаря. Вие говорихте за факта, че транспортния сектор също трябва да даде своя принос за намаляване на въглеродните емисии. В момента обаче има проблеми в транспортния сектор, в пътния транспорт, в морския транспорт. Има цели за намаляване на в, замърсяването на въздуха в тази област. Това е важно както за климата, така и за човешкото здраве. Но по отношение на въздушния транспорт, там имаме резерви от международната общност. Бихте ли ни казали какво бихте направили по отношение на емисиите от морски транспорт, от въздушен транспорт? Какво бихте казали за блокажа на авиационния транспорт? Как бихте вие предложили, какви мерки бихте предложили вие? Да, наистина важен въпрос, защото всички браншове трябва да участват в борбата с климатичното изменение. Да, наистина някои браншове в момента дават диференциран принос. В случаят с транспорта, по-конкретно въздушния транспорт, той е свързан с системата за търговия с емисии. А пък цялата транспортна система в Европа бе изправена пред проблеми на липса на регулация. Регулацията трябва съответно отново да се извърши с оглед на международните правила. И така ще стигнем до глобално регулиране на пазара. Ако през 2016 година на предвиденото заседание на Международната организация, ако тогава стигнат до конкретни норми, то тогава ние не, няма защо да въвеждаме нашите. Ако обаче Международната организация по въздушен транспорт не стигне до никакъв резултат, то тогава ние трябва да се върнем към приложението на предходната директива и съответно да решим дали да я прилагаме в вида, в който е или да я видоизменим. С други думи, трябва да изчакаме до 2016 година, за да видим как ще се развият събитията по регулирането на въздушния транспорт в международен план. Този въпрос за нас е свързан с, с система за отчитане и контрол, за да може във всеки един момент да отчитаме замърсяванията, например, на друг един сектор, какъвто може да бъде мореплавателния. И тук, съответно, ако международната организация по морски транспорт не вземе е, решение с регулативен регламентиращ характер, то тогава ние трябва да се заемем с въпроса на европейско равнище, но така ли, че проблема продължава да остава международен. Госпожа Пети Кайнен, благодаря. Поправете ме, ако греша, но Доколкото разбирам, поемате ясен ангажимент за борбата срещу измененията в климата. Според вас те са сериозна заплаха за човечеството. Поехте също така и силен ангажимент за въвеждането на резерв за пазарна стабилност в рамките на схемата за търговия с емисии. Заявихте също така, че ще работите за ценообразуване на въглеродните емисии, което да подпомогне борбата срещу промените в климата. Поехте ангажимент също така за поставянето на амбициозни цели във връзка с глобално обвързващо споразумение за борба срещу измененията в климата. Председателят прекъсва ораторката. Okay. I would like to ask you for the answer. Sorry. Mr. Chairman, I... Господин председател, казва господин Каниете, не разбрах точно цифрата, която бе цитирана във въпроса. The question is Въпросът е какво ще предприемете, за да насърчите екологосъобразния растеж в Европейския съюз? Много ви благодаря, госпожо депутат. На английски. Какво ще предприема за насърчаването на екологосъобразния растеж? Може да се работи в редица области – първо, имаме възможност да заложим на енергията от възобновяеми енергийни източници. Можем да доразвием този отрасъл. Можем да проучим и възможностите за използването на нови възобновяеми енергийни източници. В момента се работи по нови фотоволтаични технологии. Има и други възможности, като например олавянето и съхраняването на въглерода. Това е един отрасъл, който трябва да доразвием, тъй като той ще насърчи заетостта и ще допринесе за установяването на нисковъглеродна економика. Има много възможности и в областта на енергийната ефективност. Трябва да намалим енергопотреблението на сградите. В момента се санират 1% от сградния фонд годишно. Трябва да се увеличи този процент. Ако увеличим енергийната ефективност на сградите, ще допринесем значително за нарастването на зеления растеж сградите трябва да са с по-добри енергийни характеристики. Нормативният акт за екологосъобразното проектиране е един добър инструмент в тази област. Можем да постигнем зелен растеж в много области. Може да се използват, например, по-ефективни технологии в производството. В сектора на зелената економика вече са разкрити 4 милиона работни места. Може да бъде разкрит още 1 милион госпожа Симона Бонафе. Благодаря, господин председател. По време на изслушването споменахме, че господин Юнкер е твърдо обещал 300 милиарда и ние наистина сме за тях и за приключването на тази политика на затягане на коланите и връщането отново към инвестициите, към съживяване на економиката. Искам да ви попитам, дали знаете точно за какво ще бъдат употребени тези 300 милиона евро за създаване на нови зелени екологоцелесообразни работни места или за нещо друго и дали това ще има отражение върху енергийната ефикасност на възобновимите енергии. И накрая, дали ще има възможност и за технологична подкрепа за развитието на интелигентните мрежи. Най-напред, благодаря. И сега да ви отговоря на въпроса, че това се превръща в огромна възможност за нашата комисия да използваме инвестициите в областта на енергетиката и климатичното изменение с средства от структурните фондове. Тоест 20% от всички мерки ще бъдат, от всички финансови мерки ще бъдат насочени към дейности за борба с климатично изменение и енергийната ефикасност. Тоест, това, което трябва най-напред да направи Европейската комисия е да подсигури максималното използване на фондовете, тяхното усвояване в максимална степен за такива проекти след влизането в сила на пакета 2014-2020 през първите години процента на освояване на фондовете за такива климатични дейности ще, бъде, ще възлиза на 12%. След това, когато се задействат вече партньорските механизми, когато се задейства цялата европейска машина на общата политика, то тогава ще се покачи след това имаме и проект съвместно с Европейската, банка, Европейската инвестиционна банка за финансиране на такива проекти. И накрая в пакета за 300 милиарда, то тогава е, тук е, енергийната ефикасност и възобновимите енергии ще бъдат определено приоритет. Тук разчитам на съдействието на заместник председателката на Комисията по енергиен съюз. Затова смятам, че ще имаме възможност да финансираме от много източници, Европейската инвестиционна банка, структурните фондове и от пакета 300 милиарда. С други думи, пари има, трябва да се използват рационално. Благодаря. Господин Пол Рубих. Благодаря, господин председател. Благодаря и на кандидат-комисаря. Радвам се, че имаме срещу себе си човек, който познава практиката, който е, знае за какво говори. Е, хубаво е да имаме е, комисари-експерти. Искам да попитам нещо за мерките по отношение на потребителите и на производството. А именно, как домакинствата могат да започнат да произвеждат енергия, какви мерки ще предприемете за поощряване на е, домакинствата. Освен това, така наречените разумни технологии, какви нови инициативи предвиждате за тях? Благодаря. Най-напред. Мисля, че трябва да развием разумните мрежи и разумните инструменти. Много важно е потребителите да са в средата на тези инициативи. Когато потребителите имат лесно достъпна и ефтина енергия, когато знаят как могат да генерират своята собствена енергия и да разпространяват, тогава ще сме постигнали много. Ще се опитам да създам законови текстове за регулиране на тази материя, защото държавите членки регулират материята различно. Но цялата система ще даде добавена стойност, когато е цялостна. Ние може да регулираме как да се е, генерира от домакинствата електроенергия, но въпросът е как тази енергия да, потече в, да се втече в общата система. Освен това, има и феномена до, за енергийната бедност, хора, които нямат достъп до енергия. Е, имаме предложения за дефиниция на енергийна бедност. Също и тук има много разлики между държавите членки. Хубаво е да хармонизираме нашата представа на европейско равнище, за да може да решим по-добре как да помогнем на тези хора. Дали да ги помогнем чрез субсидии, чрез жилищно строителство, Мерките са различни, но въпросът е сложен. Но благодаря, благодаря ви за, за въпроса, защото той е важен за бъдещото законодателство. Благодаря. А сега господин Флавио Занонато. Благодаря, господин председател ще поставя един по-различен въпрос. В Европейския съюз няма интегриран пазар на електроенергия. Установяването на вътрешен енергиен пазар би трябвало да доведе и до създаването на един ефективен гъвкав пазар на електроенергия, от което да проистъкат по-низки разходи за електроенергия за домакинствата и промишлеността. За съжаление, не такава е ситуацията в момента. 16% от електроенергията се произвежда в водни електроцентрали. В Европа в момента се предоставят концесии за водни електроцентрали, но процедурата е различна в отделните държави членки. Франция, Испания и Италия полагат усилия за либерализирането на пазарите си. Какво ще предприеме комисията? Много благодаря за въпроса. Един от резултатите на третият енергиен пакет е, че Нашите регулатори стават все по-независими в държавите членки и освен това тези ведомства са координирани помежду си. Това се превръща всъщност в европейска регулация чрез националните оператори. Тоест, търсим споразумение и ще стигнем до хармонизация. Разбира се, пазарът все още не е интегриран и както в случаите с концесии на ВЕЦ, и тук правомощията принадлежат единствено и само на държавите членки. Преди да стигнем до европейско равнище, трябва да зачетем принципа на пропорционалност и субсидиарност и разбира се, за, на ефик, принципа на ефикасно законотворчество. Разбира се, аз съм съгласен с вас, но трябва много внимателно да анализираме дали европейското законодателство дава добавена стойност или поражда повече бюрокрация. Така че имаме сега специален заместник председател на Европейската комисия, който ще се грижи за доброто и смислено законотворчеството. Тогава трябва много внимателно да правим избор дали има принадена стойност, дали има просто повече бюрократична маса. Интегрираният пазар, разбира се, ще ни доведе до хармонизирано ценообразуване, ще имаме повече компетенции на вътрешния пазар и повече свободно циркулираща енергия. Но трябва да сме внимателни именно заради принципите за пропорционалност и субсидиарност. Те са от изключителна важност за нас и за авторитета, който ще имаме пред европейските граждани. Благодаря. Е, мадам Пилар Аюзо. Госпожа Пилар Аюзо. Много благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Както вече е, чухме от Комисията по правни въпроси, нямате никакъв конфликт на интереси. Това е нейно правомощие. Така че ще слушаме нейното мнение. Сега обаче тук при, присъстваме на много нападки по ваш адрес, които целят да е, разберат е, точно какви са връзките на вашата рода с бизнес средите, а не да знаят дали, а не да разберат дали вие сте подходящи за пост или не. Ние обаче се интересуваме от това и затова ви питам. Пред е, заплахите, пред които сме изправени за липса на газови доставки в някои държави членки, как смятате, че трябва е външната европейска политика да се развива през следващите години, за да гарантира тези доставки и какви нови пътища можем да търсим. Благодаря. Много благодаря. Аз бих искал много бих искал Южен поток, този коридор, да се задейства колкото се може по-бързо, за да има всъщност гаранции за спазване на европейското законодателство. Това би било чудесно. Но този южен коридор трябва да помогне и на частният сектор. И този частен сектор трябва да заложи на альтернативните източници. Альтернативни източници или альтернативни пътища, които могат да дойдат, например, от балтийските страни. Няма да бъде ефтино, но е, ще гарантира независимост. След това, местните енергоисточници и възобновимите енергоисточници, колкото се може в по-голяма степен. Това ще доведе до повече енергийна ефикасност, защото няма да купуваме, няма да зависим от толкова много външни доставчици. Ще трябва да използваме вътрешният течен, т.е. местният течен природен газ. Има много възможности, както виждаме, и не може само и единствено в този смисъл да залагаме на външни доставчици, ако в едно такова положение на нещата изведнъж се появи криза, няма да се умеем да реагираме. Европейският съюз е голям вносител, но аз като евентуален бъдещ комисар, смятам, че ако европейските фирми в рамките на законодателството и в рамките на изискванията за Тонта търговска организация и зачитайки правилата за конкурентност, смятам, че може и има мегдан, ако позволите, за подобряване на конкурентоспособността. Благодаря. Мадам Юте Гутеланд. Госпожа Юте Гутеланд. Господин Каниете. Вие ще сте отговорен за климата, промените в климата, енергетиката. Говорихте за емисиите, но възобновяемите енергийни източници, за тях говорихте, че те трябва да са сигурни. Говорихте за амбициозни цели които да предложите на държавите членки. От всичко това проистича следния въпрос. Какви мерки ще предприемете за подкрепа на равнопоставеността между половете. Започвам с морската политика. Морската политика има следния проблем. Трябва да знаем какви са емисиите, които тя изхвърля. Преди да започнем да налагаме нормативи, трябва да знаем емпиричните, да познаем емпиричните данни. В момента имаме разумна и интелигентна система на отчитане и подаване на обратна връзка с която правим съответните замервания. След това вече, след като обработим всичкия натрупан материал, ще можем да излезем с препоръки. Морският е, транспорт обаче е световен проблем. Става дума за световният океан и има съответна норматива, засягаща корабите със съответен брутен тонаж в съответните граници, С оглед на всичко това, Световната морска организация на следващото си заседание ще се занимава именно с това. Дали да вземе решения с нормативен обвързащ характер или не. Ако това не се случи, то тогава на европейско равнище ще предприемем съответната дейност. Сега по въпроса за целите за сигурност и безопасност. Аз смятам, че безопасността на нашите оставки, доставки, тяхната сигурност и тяхното обезпечение с е, крайно важни. Имаме в момента е, затруднения заради геополитическия конфликт между Русия и Украина. Това е конкретиката, но нестабилността в, по южните брегове на Средиземноморието е също латентен източник на тревога. Затова не бива да забравяме за крайната цел взаимно свързана Европа с взаимосвързани държави, които могат да се снабдяват едни други. Това ще ни превърне в конкурентен играч на световната арена. Благодаря. Thank you, Mr. Chairman. Госпожа Виркунен. Благодаря, господин председател. Господин Каньете. Както знаем, към момента разискванията за действията в областта на климата и енергетиката се водят по-отделно. До момента в Европейския съюз не се провеждаше широко обхватна политика в областта на действията по отношение на климата и енергетиката. Но тези две области не могат да бъдат отделени една от друга. Ако искаме предприятията ни да са конкурентоспособни, те трябва да имат достъп до чиста енергия на достъпни цени. Господин Юнкер взе решение за сливането на двата ресора – действия в областта на климата и енергетика. И така може би ще допринесе за постигането на тази цел. Господин Каняте, вие вече подчертахте важността на зеления растеж и работните места. Според вас, кои трябва да са следващите стъпки, председателят прекъсва ораторката и дава думата на господин Каняте за отговор. Разбрах въпроса ви. Искахте да ме попитате, кои трябва да са следващите стъпки, които да предприемем в посока зелен растеж. В Европейския съюз се нуждаем от сигурност по отношение на правилата, които ще се прилагат за да могат инвеститорите да инвестират в промишлеността, в технологии, в конкретни проекти, те трябва да знаят кои са конкретните правила, които се прилагат. Когато през октомври съветът се споразумее за пакета за периода до 2030 година, ще трябва ние заедно с парламента да разработим всички правила – по отношение на схемата за търговия с емисии и промените в директивата за енергийната ефективност. Ще трябва да определим ангажиментите на държавите членки за възобновяемите енергийни източници. Така всички действащи лица в световен мащаб ще знаят какви правила ще се прилагат в бъдеще. Ще трябва също така да отчетем действията в областта на климата и в рамките на структурните реформи. Ако приложим пакета, изготвен от господин Юнкер, ще поемем в правилната посока по отношение на зеления растеж. Ще има възможности и сигурност във връзка с инвестициите в редица области. Ще работим активно и за създаването на междусистемни връзки. Мисля, че зеленият растеж разполага с огромен потенциал, ако изиграем водеща роля в тази област, в установяването на ниско въглеродна економика, то ще спечелим в световен мащаб. Ще изиграем водеща роля както на конференцията в Париж, така и при разработването на технологии. Председателят, съжалявам, трябва да ви прекъсвам след като времето ви е изтекло. Това са правилата на демокрацията. Госпожа Тереза Грифин. Благодаря. Господин кандидат комисар, наскоро продадохте своите дялове в нефтохимически дружества, но вие сте бил председател на техните управителни съвети. Имате силни връзки с нефтохимическата промишленост, като се има предвид това, как ще подходите обективно към този отрасъл в бъдеще. Второ, на много места в Европа повишаващите се разходи за енергия излагат на особено голям натиск бедните и уязвимите обществени прослойки. Нито един гражданин не бива да е принуден да прави избор между това дали да си плати сметката за ток или да си купи храна. Какви конкретни предложения ще направите вие в качеството си на комисар за справянето с енергийната бедност? Бих искала също така да разясните какво имахте предвид, когато казахте, че е трудно жените да разговарят с мъже, тъй като мъжете ги превъзхождат в интелектуално отношение. I have no problems of debating with women. You have seen this. Няма никакъв проблем за мен да водя разисквания с жени. Мисля, че доказах това този следобед. Извинявам се за някои свои изявления от миналото. Както виждате, в състояние съм да разговарям с жени. Been... По конкретните ви въпроси. Винаги съм бил независим. Може би моите дялове са най-известните в историята на Европа. Когато ги притежавах, членувах в групата за зелен растеж. Бях за екологосъобразната енергия. Това бе моята позиция. Отстоявах поставянето на амбициозни цели в, по отношение на действията в областта на климата. Отстоявал съм тази позиция в миналото, ще я отстоявам и в бъдеще действа етичният кодекс за членовете на Европейската комисия, който аз ще следвам. Въпросът ви за потребителите е наистина много важен. Трябва ни едно общо определение и конкретен подход. Дали този подход следва да бъде разработен на ниво енергийна политика или на ниво социални политики. Що се отнася до енергийната политика, най-доброто решение е въвеждането на интелигентни измервателни уреди. Трябва също така да се подобрят енергийните характеристики на сградите. От това ще спаднат и разходите за енергия. Ще трябва да се подпомагат в областта на санирането на сгради, у нези държави, където има най-много уязвими обществени прослойки. Ясно е, че те трябва да бъдат подпомогнати. Трябва да се обмисли как точно да се предостави тази подкрепа, тъй като въпросът наистина е много важен. Госпожа Гростет. Много благодаря. И аз съм жена. И като такава казвам, че е, президента Юнкер има право да ви предоставя тази отговорност за поста, тъй като вие си разбирате от работата. Твърдо сте решен да работите с нас и да постигате целите си. На предходното изслушване, например, е, това впечатление не беше всеобщо. Не смятахме, че предходният кандидат бе така компетентен, както вие. Господин кандидат комисар в е, тази всеобща ниско въглеродна економика, която искаме да изградим, УСВ, улавянето и, и съхранение на въглерода са много важни. Европейската комисия обаче, за съжаление, решава само до момента е решила само 300 милиона да посвети на този проект. Мислите ли да се съгласите или ще работите е, за повече финансиране? И по въпроса за възобновимите енергии, тях как ще ги съхраняваме. Благодаря. Uh, um, Мисля, че <clears throat> улавянето и съхранението на въглерода е много важно, защото uh, това ще е част от енергийния микс в Европа. В момента въглерода е важен, особено от е, източник въглища. Като използваме възобновяеми енергийни източници, трябва да развием обаче наистина тези технологии за улавяне и съхранение на въглерода. Е, вярно е, че те вече са на прага на пазара. Вярно е, че има програми за насочване на енергии. Има такава програма. Само четири бяха печеливши в Холандия и в Обединеното кралство, например, и те могат да се увенчаят с успех. Има, разбира се, и други е, проекти, които продължават да получават подкрепа. Някой от тях, наистина, както казвате, един от тях всъщност получи 300 милиона. Вярно е, че има държави членки, които поддържат тези проекти, особено Обединеното кралство. Обединеното кралство подкрепя много такива е, проекти и даже притежава върхова технология. Аз е, определено ще подкрепям технологията в тази област и финансирането за тази технология. По въпроса сега за съхранението на енергията. Наистина енергиите, батериите са изключително скъпо струващи, но все пак натрупаният опит до момента показва, че може да се използва този механизъм, може така да се съхранява енергия, така че си заслужава да посветим усилия на това. Благодаря. Yeah, Благодаря. Един личен въпрос. Няколко пъти казахте, че ще бъдете неутрален по отношение на фракинг, на добива на, на нефт, на петрол, на въглища, но като комисар по климата това не е правилното е, изявление, не е правилната нагласа. Би трябвало да имате ясно становище. И тук има един политически конфликт и според мен, когато лобито ви окаже натиск, ще застанете на погрешната страна. Един личен въпрос. Вие казахте кодекса на, споменахте кодекса на поведение. Е, там става дума за личните ви интереси. Вярно ли е, че вашият зет има, участва в, с анкции в петролната индустрия? В такъв случай би трябвало е, господин Юнкер да ви отстрани от поста. Благодаря, казва председателят. Е, господин кандидат комисар, имате думата за отговор. мистер Лайнен. Господин Лайнен, когато говорих за атомната енергия и фракинг, аз казах, че атомната енергия може да бъде подкрепена, ако, има, ако, ако тази индустрия е достатъчно безопасна. И че казах, че държавите членки, ако решат, могат да продължат в тази насока комисията може да помогне с допълнителна нормативна база. Сега, по другия въпрос. Аз съм доста, аз ще бъда прозрачен и откровен с, към вас. А в... Аз винаги ще давам информация, кога срещам и с кого говоря. Ще бъда абсолютно прозрачен. Аз ви казах. И ще повторя, няма интерес на конфликт, няма конфликт на интереси, има, има наистина тези компании съществуват, но в момента нито аз, нито жена ми, нито сина ми участват в тези компании. Аз ще подкрепя чистите енергии. По отношение на въглерода, аз малко съм загрешен. Има страни като Польша, където има проблем. Е, там трябва да се развиват технологиите за улавяне и съхранение на въглерод. Е, трябва да се строят централи, които използват, които биват захранвани с водор, въглерод. В един ден е, въглерода ще стане, ще стане много важен в е, Европейския съюз. Предстои ни дълъг път, обаче до този ден. А до тогава просто трябва да гарантираме максимални стандарти за чистата енергия. And the last question, Herbert Последният въпрос, колегата Херберт Ройл противно на впечатлението, което създавате сред обществеността, според мен не сте представител на нефтохимическата промишленост, а представител на едно малко дружество, от което не може да проистече конфликт на интереси на ниво европейска политика предприя сте правилните действия. Продал сте своите дялове, продали се своите дялове вашата съпруга и вашият син. Нещо, което не е било необходимо, за да бъдат спазени правилата. Тук колегите говорят за ваши далечни роднини, едва ли не за баба ви, дядови и така нататък. Господин кандидат комисар, как ще предприемате действия в областта на климата, като наблегнете и на сигурността на доставките, конкурентоспособността и достъпните цени. Мисля, че задоволително отговорихте на този наш въпрос. Какво смятате да направите, за да намалите енергийната независимост от Русия? Благодаря, господин Ройл. По втората част от въпроса ви – това лято в Европейския съюз след украинската криза бяха проведени някои много важни тестове за оценка на риска. Целта бе да се анализират последиците в случай на прекъсване на доставките на газ от Русия диверсифицирането на източниците на доставки, втечненият природен газ, реверсивното подаване на газ са някои от възможностите за решаване на проблема. В бъдеще трябва да диверсифицираме източниците си на доставки, трябва да приключим работа по Южен поток, трябва да заложим и на разпределителни преносни мрежи за газ. За да гарантираме конкурентоспособността на промишлеността, ще трябва да продължим с разпределянето на безплатни квоти. Ще трябва също така да поставим акцента и върху един добре функциониращ вътрешен пазар. Пазар, който гарантира конкуренцията. Ако диверсифицираме източниците си на доставки, ако заложим в по-голяма степен на възобновяемите енергийни източници, то ще постигнем и по-висока степен на енергийна сигурност. Уверен съм, че Европейският съюз ще може да разработи нови технологии, както и технологии за олавяне и съхраняване на въглерода, ако направим това, ако разработим нови технологии в областта на ВЕИ, ще бъдем много конкурентоспособни. Смятам, че зеленият растеж е един голям шанс за промишлеността в Европейския съюз. Господин кандидат комисар, казва председателят, благодаря ви за отговорите. Приключихме кръга от отговори и от въпроси и отговори. Сега настъпи моментът за заключително изявление от ваша страна, господин